Колеги, предлагам да започнем нашето заседание. Запознали сте се с дневния ред и смятам, ако няма възражение, да го считаме за прият. Искам да ви информирам, че съгласно с решеното от нас на предишното заседание, точката за проекта за придобиване на сграда от Европейския парламент ще бъде разгледана в присъствие на генералния секретар Клаус Веле, който ще дойде в 15.30. Тогава ще прекъснем нашата работа докладчика Моника Холмайер е тук. Споменахме това и на заседанието на координаторите и е, обмислихме евентуалните въпроси, които можем да зададем на генералния секретар след обмена на мнение с заместник председателя Видал Квадрас е, миналата седмица. Предвиждаме да преминем към гласуването към 17 и 15, 17 и 20 до 18 и ще приключим в 18.30. Казвам това за Жан-Люк Ден, който се интересуваше. Дневният ред е прият. Съобщението на председателя може да видите в бюлетина Кобо Ньюс. Протокол от 7 ноември, ако нямате възражение, също може да бъде прият. И сега ви предлагам евентуално Жан-Люк Дуан тази сутрин се състоя обмен на мнение с делегация на председателското трио на съвета по новите собствени ресурси, собствени средства, с оглед разглеждането на финансовата перспектива след следващата година и можем веднага да преминем към точки 4, 5 и 6 от дневния ред. Предлагам Жан Людуан и Ан Йенсен да направят кратко изложение. Да искате ли аз ли да го направя? Добре, давам си думата с разрешение на докладчиците. Знаете, че <clears throat> постигнахме всички преговори по следващата многогодишна финансова рамка, приходна и разходна част, да протичат успоредно вътре в рамките на съвета и с парламента. Защото до сега съветът преговаряше първо вътре в съвета на равнище министри, после на равнище Европейски съвет, държавни правителствени ръководители на 2-3-4 заседания и накрая се обръщаше и към нас – след като беше постигнал с единодушие решения, които ние можехме само да приемем или да отхвърлим, без да внасяме изменения. И много често парламентът се намираше в много трудно положение. Сега постигнахме да бъдем, да бъдем присъединени към процес. Още от първия ден предвиждат се три срещи за размяна на мнения и е, докато те се състоят, съветът няма право да преговаря. Националните делегации нямат мандат за преговори. Първото ще се състои на 12 септември по общата рамка, е, срока на финансовата рамка, разпределянето по категории. Втора среща ще се състои през ноември по предложенията на Европейската комисия за общата селско-стопанска политика и регионалната политика, политиката на сближаване, категории 1, е, Б и 2. Тази сутрин имахме размяна на мнение по новите собствени ресурси всъщност парламента се изказа е, едностранчиво, само от своя страна. Имаше представители на председателското трио, комисаря Левандовски също присъстваше и успяхме да постигнем първо политическо съгласие за новите собствени ресурси, нещо, което за парламента беше предпоставка за постигането на общо споразумение по бъдещата многогодишна финансова рамка. Тоест парламента нямаше да даде съгласие, ако, нямаше, ако не се предвиди реформа на собствените ресурси. Второто послание, което успяхме да изпратим от трите, които изпратихме, с оглед на размяната на мнение в комисията по бюджета миналата седмица и предложенията на нашите докладчици беше да кажем, че считаме, че предложенията на Европейската комисия са добра изходна база за работа, което не означава, че ги добряваме 100% и че не си запазваме възможността да предлагаме и други варианти, но смятаме, че това е добра база, върху която да стъпим, за да продължим работата и в последствие ще видим дали евентуално не трябва да се разшири дебата. Настоях също така на факта, че нагласата на парламента още от първия ден по отношение на собствените средства е да не се променя договор. Ще работим в рамките на сега действащите разпоредби. Не искаме нови правомощия нито за Европейския съюз, нито за Европейския парламент. Настояваме да се прилагат сегашните разпоредби от договора, съгласно които е възможно да се създават собствени ресурси, с решение на съвета взето с консенсус, след като парламент е дал своето съгласие и след това реда и условията за прилагане ще се определят в рамките на съвместното вземане на решения, в които ще участва и парламента, а не само със становище. Така че важно беше да напомним, че не, не искаме да се променят договорите, защото тук и там се говори, че се настоява за нови договори. Сметнахме, че е добре да покажем, че в това отношение сме колкото може по-конкретни, точни и скромни от правна гледна течка. точка. По отношение на крайния резултат сме амбициозни, но в правно отношение сме скромни. Тоест, искаме да се спазват сега съществуващите разпоредби, предвидени в договора. И не поставяме под въпрос разпоредби, които не са в договорите, но имат същата правна стойност. Е, това става въпрос за разпоредбите, уреждащи таваните на собствените ресурси. Докладчиците искат ли да допълнят нещо? Жан Люк, не. Анна? Да. Така, формен. Øh, Благодаря. Не да добавиме, че детското датското правителство смята да проведе 6 заседания следващата година. смятат, че ще може да се постигне консенсус по ключовите въпроси и да се споразуме съвета по един пакет от мерки, които ще бъдат предоставени на господин Фан Ромпой, който ще помоли държавните ръководители да ги облечат в цифри. И до октомври би могло да се постигне споразумение. Ще се следват две пъти, две писти. Първо, споразумение по основното законодателство по, за ОСП, структурните програми, програмите за научни изследвания и тези законодателни мерки ще бъдат обсъдени в съвета, а също временно и успоредно ще се обсъждат финансовите перспективи, финансовата рамка т.е. между многогодишната финансова рамка ще бъде обсъждана сама по себе си и аз наистина смятам, че това е един добър подход, защото така страните ще знаят за какво плащат. В вашите папки, които са подготвени от господин Деон и от мен самата, разполагате с документите по собствените ресурси, така както е изработен от комисията. Там има една таблица с предложенията относно собствените ресурси, ДДС, таксата за финансови операции и така така. Така че просто имате нагледно представени предложенията. Става дума за работен документ номер едно. Така че можете много бързо да, да имате така нагледно предложение, да видите от кът, каква ще бъде изходната точка за преговори. Разбира се, може би ще има и допълнителни предложения, но имаме и предложение за ДДС и за такса за финансовите операции. Това ще бъде основата на а, собствените ресурси. Предложението за многофинансов, многогодишната финансова рамка е в момента в ЕКОН и ще бъде обсъдено от ЕКОФИН през ноември, както ще, ще почнат и преговорите по таксата за на финансовите операции. Ще видим обаче какви ще бъдат резултатите. Все още няма решение. Ще видим дали ще има решение в тази такса да бъде еднаква в държавите членки. Тогава ще видим по какъв начин ще може да се прилага. Дали ще има дали ще бъде една фиксирана такса или ще има ще бъде пропорционална дали наистина ще може да се приложи така както искаме в реалната економика, така че това са това са предложенията. Не знаеме докъде е стигнал съвета и какво, какво вътре, какво се говори вътре, но просто това служи за основа за нашите преговори. Благодаря ви много, господин председател.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 Тачаните и кипърците са упорити хора, но аз не бих искал да бъда на тяхно място, защото става дума за многогодишната финансова рамка 2013-2020. Имаше преразглеждане на финансирането на ИТЕР и за това се изисква е, единодушие в съвета. Така че мисля, че и съвета и е, комисията потвърдиха, че се изисква единодушие и за собствените ресурси. Така че уместно ли е, своевременно ли е да разглеждаме този проблем днес? Знаеме, че Холандия има своя собствена позиция относно собствените ресурси и мисля, че и опозицията е на същото мнение, не само правителството. Благодаря, скъпи колега. Да, трябва да се обсъжда този въпрос и то днес, защото нашата делегация трябва да се отчете и да информира комисията по бюджета. И днес, както и предните, преходните пъти, както и следващата година, и същото Сан Йенсен ни потвърди това. Сега вярно, че в съвета има и някои, които са на противно мнение или на противоположно мнение и това е съвсем естествено в началото на преговорите. Обикновено, когато започнат преговори, някой казва, че е против дадено решение, но никой не поставя под съмнение самите преговори. А положението не е такова. А в предвид общата конюнктура, предвид контекста, в който сме, мисля, че никой няма интерес от блокиране на преговорите. Така че преговорите започнаха, те се провеждат. Днес съвета бе предим, се посвети своето време предимно на подготовка на срещата на върха в края на седмицата и вероятно времето, което са отделили на, за собствените ресурси е било твърде ограничено. Но, както каза Ан, всъщност преговорите ще започнат през следващите месеци по време на датското председателство. А кога ще приключат, не мога да ви кажа от сега. Сега имаме график, разполагаме с график и Целта е на първо място да се създаде от датското председателство на документ, който ще изложи различните мнения и позициите на съвета и парламента. След това съвета ще реши дали ще продължи работата си в формат министри на европейските въпроси или ще предаде е, документа на Европейския съвет. До тогава би трябвало да, да помислиме как ще продължи обмена на мнения и информация в момента, в който а, е, всъщност преговорите влезат в рамките на Европейския съвет. Но сме далеч от това. И сега благодаря на докладчиците за това, че създадаха този работен документ. Той бе поискан от няколко политически групи. И... Напомням, че председателския съвет бе решил и реши да създаде контактна група която да заседава редовно за да отчита докъде са стигнали преговорите, като тази група се председателства от председателя на парламента. Доколкото разбрах, председателя Бусек смята да организира първото заседание вторник, най-вероятно, следващата седмица в Страсбург, значи на 13 в 15 часа. Щом разполагам с повече подробности, ще ви ги е, съобща. И трябва да видим и с председателя Бусек, и с неговия, с този, който ще поеме председателството от него, по какъв начин ще работи групата, в какъв формат, как ще организира работата. И ако нямате въпроси, мисля, че можем да приключим с точка 456. Добре дошъл на господин Клаус Веле, генералният секретар, който е сред нас. Той беше готов да обсъжда проблемите и с нас миналия път, но ние не разполагахме достатъчно време. Дали Моника Холмайер е тук сред нас? Не. Някой знае ли? Някой знае ли къде? Би трябвало да дойде всеки момент защото някак си не ми се ще да а, започваме преди нейното пристигане. Пред залата ли? А, ето я, тя е толкова стеснителна. Ето Моника, ето и нейните документи. Спокойно настани се, Моника. Както казах на предишното си заседание, казвам го за генералният секретар, на предишното си заседание обменихме информация и мнения по документа, свързан с куп, купуването на две сгради. Едната в Брюксел, сградата Монтлае и една в Страсбург. Съществува и още една възможност – бюрото ще, ще може да каже няколко думи за това, но нека сега да имаме и повече подробности по начина, по който бихме могли да се здобием с тези сгради. А сега Нека дам думата на докладчика, която да зададе въпроса и след това ще помоля генералния секретар да отговори. Благодаря, господин председател. Имах проблем по пътя. Днес планирах да дойда много по-рано, но не успях. Колегите вероятно са имали възможност да говорят по този въпрос без проблеми, но в крайна сметка успях да се добера до тук и ще се опитам сега да обобщя положението. Ще започна с градата Б в Страсбург. Това е точно до сградата на Европейския парламент в момента. Собственост е на съвета на Европа. Това, което е хубаво в тази сграда е, че за нас мястото е оптимално. Аз Знаем какви са проблемите в Страсбург. Просто сме претъпкани в момента в а, сградата, където се намираме, с а, асистенти и така нататък. на човек му се иска да намери местенце някъде, да седне с а, колега, да поговори на четири очи на място, където е тихо, а може и в бара за депутати да отидем, за да го свършим, или пък а, в някое ъгълче в затънтените краища на сградата, но а, да се открие така едно прилично пространство за тази цел е наистина трудно. А пък и много хора идват да ни посетят. Аз просто се изненадах колко са тесни нашите кабинети. От 2007 година а, тази сграда не се използва повече. А, собственика, съвета на Европа, не я използва, затова успяхме доста рационално, доста разумно да проведем преговори за толкова хиляди квадратни метри. В Брюксел ще сме късметли, ако платим около 6,7 милиона за тази работа. Ако видите какво ще платим за Монтуае, там сумата е много по-голяма. Така че 10 000 евро се иска за самата земя, на която е разположена сградата от Страсбург. ако трябва да се продаде земята обратно на държавата, тя ще трябва да си я откупи обратно за същата цена 10 000, но има а, също така разходи за ремонт, за обновяване на сграда 9,2 милиона. А, също така около 60 хиляди на година отиват за поддръжка, за отопление, за почистване. А пък другия проблем е аз, азбеста, който трябва да се премахне от сградата. Това ще е част от ремонта. Още не сме обявили тръжна процедура, защото вече сградата е притежание на европейски орган, а и няма кой знае каква конкуренция за придобиване на тази сграда не сме се опитвали да търсим и други варианти, други сгради. Ако не изчисляваме цената на земята в цялата страна, а не е скъпа сградата, около стотина хиляди евро. Но ако видите наистина сумата за Монтуае, това предава доста ясно послание и на нашата комисия, защото всичко е готово от септември месец. Би следвало да я получим през октомври тази сграда, да получим ключовете от нея, а не да а, натрупваме графика в края на годината, което е твърде неприятно. Сега за Монтуае. Там има също доста дразги, които в момента тъкат. Мисля, че обаче а, са приемливи резултатите от стратегията за преговорите. А, доста ясно съм подчертавала и доста смело, че стратегията за преговори на парламента наистина бедствена и смятам, че комисията ще съгласи с мен. При положение, че има само един собственик и да преговаряме по този начин, че той така да се окаже в такава позиция, един единствен собственик, когато обсъждаме а, найма и други такива въпроси, това положение въобще не ни улеснява. Ако купим сградата или дори да я вземем под найем, калкулациите излизат много-много по-високи, отколкото ако сградата се отдаваше под нормален найем. Така че трябва да си изработим един по-силен подход към преговорите. През 90-та година е построена сградата, 5700 квадратни метра, офиси 2700 квадратни метра, а, като найма е 250 евро на квадратен метър. Това е основната цена за а, найема, основата за изчислението, така че а, доста тлъстичко излезе. Крайна сметка а, трябва да се постигне такава базисна цена за найема, която да е много по-ниска, но наистина в тази област на града найемите вървят около 240 евро на квадратен метър, така че ние плащаме по-висока цена. Много скъпо ни излиза. Има а, основен собственик и някои допълнителни собственици от арабския свят. Има също аз, азбест в тази сграда трябва отново да потърсим начин да изчистим азбеста. А, още не е пускан търг за купуването на сградата, явно никой не я иска. Аз разбирам какъв е административния подход да получим сгради, които са възможно най-близо до парламента, за да може администрацията а, да си работи постоянно и парламента да не губи време хората, които работят в парламента, да не губят време, а да използват градския транспорт, за да ходят някъде далеч. Но според мен трябва да изследваме альтернативите, а не да изберем само една опция, защото ако изберем само един вариант, от срещната страна много добре го знае и е, не знам дали не си струва да се почне от начало анализа, да се види дали един милион, който е похарчен, не е твърде много. Един милион е доста голяма сума от гледна точка на дънакоплатците, затова съм толкова критична. Но ако вземаме под наем сграда в тази област, договора за найем изтича на 31 декември, за това ще се наложи да го подновим. Не искаме да изпращаме персонала в отпуск, само защото нямат къде да работят. Това, което а, смятам, че трябва да се направи е някакъв ремонт. 1,2 милиона ще струва той. А, това са най-добрите прогнози за момента. А пък цената за найема, ако се включи вътре, ще излезе на 260-270 евро на квадратен метър. Така че, според мен, наистина е изключително скъпо. Не знам как да се изразя по-ясно. Това не са пазарни цени. Излиза ни през носа. Не смятам, че трябва да продължаваме да го правим. Звучи логично да се опитаме да придобием сградата, да я купим, но ще ни струва с милион повече, отколкото ако всичко беше основано на пазарни цени. И евентуално, стратегически погледнато, най-доброто нещо е именно това, не да ползваме метрото, автобусите и така нататък. Но а, не бива да забравяме цената. Тя е твърде висока. Отново подчертавам, че трябва да имаме някаква по-силна стратегия, а, ние сме сключили доста договори за сгради до момента, но има пунктове, които трябва да се дискутират и с удоволствие ще изслуша мнението на колегите. Аз съм за придобиването на Монтуае, но а, силно критикувам процедурата, която се използва за тази цел, както и липсата на стратегия за водене на преговори. Настоявам, че трябва да има задължително клауза в писмен вид за премахване на азбеста, защото ако изведнъж откриеш, че има риск свързан с азбеста, ние също ще трябва да платим и тази сметка, което пък ще облегчи до голяма степен, ще отърве самия собственик. Така че ми се струва, че нашата стратегия от самото начало не беше много добра. Много често докладчика по темата за сградите, трябва да разгледа цял калейдоскоп документи, което пък осложнява доста а, работата, тъй като се внасят много краткосрочни промени междувременно. А, има едни документи, които човек си чете, изведнъж те изчезват от компютъра, за седмица-две ги няма според мен трябва да си вършим работата както трябва и в нормални времеви срокове. Депутатите не са глупави хора. Ако получават документи своевременно, както трябва, сигурно ще достигнем до добро решение. Не сме неразумни, не сме глупави хора. Благодаря много. Сега давам думата на генералния секретар Чакалс Веле. Ja, herzlichen Dank. Е, Благодаря много. Тъй като говорим за няколко сгради, мисля, че не е лошо да спомена общата стратегия, средносрочен план. Бюрото взе решение, което беше посрещнато добре на пленарното заседание, съгласно което беше приета дългосрочна политика през 2010 година и стратегия средносрочен план която постановява някои принципи за покупка, предварителни плащания и местоположение на съответните сгради, колкото може по-близо до сегашното седалище на парламента. А не, както е в случая с комисията, сградите да са разпределени да, почти във всички райони на града. С тази цел бяха от, от определени няколко сгради, за които трябва да намерим подходящо решение през близките година-две. Първо, по отношение на сградата КАД в Люксембург, беше взето решение. За Брюксел се оказа, че се нуждаем от допълнителна сграда за административни цели между 26 и 30 хиляди квадратни метра офиси площ. Това става въпрос за сградата Требел – която трябва да приеме между 10 и 12 хиляди служители, в която трябва да бъде направен лек ремонт. Голяма част от помещенията са нови, в добро състояние. Част от сградата трябва да бъде е, ремонтирана. Частта Истман, двете детски ясли Сградите, които вземаме под найем, трябва да бъдат е, изкупени в дългосрочен план. Затова обсъждаме сградата на 70 е, на улица Монтуайе, е, защото съгласно стратегията целта е вече да не се взимат сгради под найем, а те да се закупуват и вземането под найем да бъде по-скоро изключение. Е, съгласно с решението от 2010 година в Страсбург е, определихме е, сграда за службата на омбудсмена, което пък ще освободи офиси в сградата на парламента, които могат да станат кабинети на депутати. В рамките на преговарянето по бюджета през 2000 и 2012 година беше обсъдена и тази стратегия и в момента уточняваме нейните принципи. Всички сгради, които споменахме, са включени в общата стратегия, приета от бюрото, от комисията по бюджета и от пленарното заседание. По отношение на трите сгради, които обсъждаме тук, ще кажа следното. Първо по сградата Монтое 70. А, ние вече от години използваме тази сграда. Там се намират вече редица офиси. Бяха поиръчени проучвания за цената на сградата. Това, което каза госпожа докладчика, е съвършено точно. Тук сме в горната граница на цените. Нещата са ясни. Имаше редица обсъждания и бюрото, бюрото реши, реши да закупи сградата. защото тя е много близо до парламента. И това е от огромно значение за нас. Много, тази сграда е много по-подходяща от сграда, която ще бъде на половин или на километър от е, парламента. Изискването е сградите или да, са, да има топла връзка, или да са много близко разположени. И сградата на Монтое 70 отговаря на този критерий. Освен това, тя има и малко дворче, което може да се използва в рамките на други проекти. Евентуално да се отвори нова детска ясла. При всяко положение това е един удобен елемент. Освен това, сградата има е, голям паркинг с 45 места – Знаете, че и паркинг местата не са достатъчни. И това е много положително. Освен това, както казах, сградата е изключително близо до другите сгради на парламента. И около парламента почти няма друга сграда, която да се продава. Дълго време собственика на сградата не беше склонен да я продаде. Най-после успяхме да намерим решение. И а, собственикът влезе в преговорите от една доста силна позиция. Няма да искаме допълнително финансиране, тъй като успяхме да намерим достатъчно финансиране и сграда напълно се вписва в средносрочната стратегия, която ни налага да преминем от вземане под найем към закупуване на съответните сгради за нуждите на парламента. Пак ще повторя, тук става въпрос за сграда в непосредствена близост до парламента. Близо до парламента също се намира службата за семейни надбавки в Белгия. Като правителството реши да регионализира тази служба и е възможно сградата скоро да бъде освободена. И това ще бъде много интересно за парламент. А, що се отнася до азбеста, да, това трябва да бъде отчетено в договор. По отношение на сграда Б в Страсбург, госпожа Холмайер мисля, че доста подробно представи положението. Целта е там да се настанят офисите на службата на омбудсмена, след като сградата бъде ремонтирана и това ще освободи в основната сграда доста офиси, които ще могат да бъдат заети от депутатите. Нямам представа точно по какъв принцип ще се разпределят тези помещения, но а, факт е, че в момента в основната сграда а, хората са доста натясно и освобождаването на офиси ще улеснят нещата. Сега искам да се спра накратко и на сградата Требел. На последното си заседание миналата сряда бюрото взе решение да закупи сградата Требел. Съгласно средносрочната стратегия, сградата е 30 000 квадратни метра. Беше извършено пазарно проучване, проведохме преговори и с други собственици на сгради и намереното решение като че ли е най-изгодно. Сградата е съвсем близо до еспланадата пред парламента Солидарност. Тя още не е завършена, ще бъде готова през 2017 година и ще включва 30 000 метра офис площ. Ще отговаря на всички екологични е, норми и ще и се продава на пазарни цени. Преди известно време бългийската държава беше задели на заделила 86 милиона евро за финансиране на политиката в областта на сградния фонд, така че ние можем да използваме е, тази сума за Preises für dieses bereits finanzieren. Е, е, и ще може да използваме тази сума за закупуването на сградата Требел. Ако добавя към това 15 милиона евро, които а, ни се полагат по линия на бюджета за 2011 година, ще можем да финансираме 101 милиона. Ще ни, трябва да намерим още 24 милиона финансиране до 2017 година. Една относително малка сума. И съм Убеден, че ще използваме добре 86 000 милиона евро, които ще ни предостави Белгийската държава и ще сме направили една доста добра инвестиция. Ще успеем да възвърнем част от сумата до края на годината на държавите членки. Освен това има и друго предимство. Строежа се осъществява от трета страна. ще закупим сградата на фиксирани цени с гаранция и ще има и гаранция за отговорността. Мисля, че подробно ви представих докъде са стигнали нещата по трите проекта. Важното е правилно да планираме нещата, да не импровизираме. А, имахме годишен период да обмислим добре решенията, взехме решение в бюрото, получихме подкрепата на Комисията по бюджета и на пленарното заседание за политиката в областта на сградния фонд, средносрочен план. Получихме мандат от бюрото. И накрая на бюджетната 2011 година ни се струваше напълно уместно да вземем подобно решение. И сега бюрото просто иска комисията по бюджета да вземе позиция по тези решения. А, имам доста желащи да се изкажат. На първо място господин Еглунд. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на Моника за отлично свършената работа. Наистина това са технически въпроси и представляват голямо предизвикателство за един депутат, пък има и много финансови и економически аспекти. Бих искал също така да благодаря на генералния секретар за присъствието му и за това, че ни обясни какъв е процеса на взимане на решения. Разбира се, това са важни решения. Сигурно можем и по по-добър, добре начин да решим проблемите. Но, разбира се, ако имахме документи, разполагахме с документите по-рано, можехме да се да ги е, разгледаме по, близо и разбирам защо това е ядосало така е и докладчика и знам, че, че е трудно, трудно да се вземе решение така с, при толкова къси срокове, така че приканям генералния секретар да го има предвид за по-нататък. По принцип, ние в Европа знаеме, че а, публичните администрации в момента са призовани да правят економии. Така че не знам дали е подходящо да се инвестират средствата на далекоплатците в сгради. От друга страна, вярно е, че хората, които работят в институциите, трябва да разполагат с нормални сгради. Разбира се, по тая гледна точка сградата на Монтуае е доста подходяща. Така че смятам, че можем да подкрепим а, покупката на тази сграда, колкото за другата. Раз... Имам чувство, че е малко рано. Разбирам какви са а, причините и какви са предисловията, но мисля, че е много рано да вземем решение днес. Що се отнася до Страсбург, нашата група многократно е обсъждала тези, да, тези предложения и ние не подкрепяме а, закупуването на тази сграда в Страсбург, тъй като повечето членове на нашата политическа група смятат, че някой близък ден ще трябва да прекратим ходенията до Страсбург, така че не е уместно да се а, правят инвестиции, така че това са а, така, това е мнението на моята политическа група. Благодаря господин председател Владимир Манка. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že tu je medzi nami aj pán generálny tajomník. Радвам се, че генералният секретар е сред нас. И разбирам, че докладчика се притеснява от това, че документите се раздават много късно и включително и когато обсъждаме трансфери, получаваме документите 2-3 дни, а, дни а, преди това. Разбирам, че не сте виновен, господин генерален секретар, но аз получих документа само преди 24 часа, така че трудно мога да имам аргументирана позиция. Ние сме приели резолюция, съгласно която ние като бюджетен орган трябва да получаваме своевременно документите, които водат до разходи на средства. Сега, както каза докладчика, е, като имаме две альтернативи. Една от една страна не сме били в състояние да преговаряме и да бъдем в добра преговорна позиция. Парламента и другите институции понякога действат като прилагат бързите процедури, понякога обаче се организират търгове. Така че мисля, че спешната процедура трябва да се прилага само в изключителни случаи. В крайна сметка приканваме държавите членки да прибягват към търгове и ние би трябвало да правим същото. Ако от друга страна а, собственик а, направи сам ремонтите, тогава няма нужда да се организира търг за поправки. Сега, по принцип, аз бих бил за а, сградата за на Монтуае. Много често обсъждаме нещата само с един единствен а, собственик, т.е. не създаваме кон конкурентни условия. От друга, от друга страна а, искаме да намаляваме административните раз, разходи с 5%, но през 2005 година имаше много повече разходи след разширяването, повече от 10% по титул 5 И наистина разходите са много по-големи, въпреки че част от инвестициите са направени е, доста по-рано. Но необходима ни е допълнителна информация, преди да можем да се произнесем. Много съм доволен от това, което каза госпожа Майер и господин Хаглунд. По отношение на сградата на Монтуае, ако има азбест в самата сграда, ще трябва да направим нещо по този въпрос. В Страсбург смятам, че съвета на Европа повдигна въпроса за данъчното облагане. Между 6 и 7 милиона данъци се плаща, а пък въпросът за седалището е наистина много важен. Въпросът е дали ще останем в Страсбург в дългосрочен план или не, дали наистина има смисъл да поддържаме сграда в Страсбург. По отношение на Требел ще спестим много разходи за път, така че ще има економии, които ще се постигнат, а това го подчертахме и по време на преговорите за бюджета. 15 милиона са в момента парите, които са сложени на масата, но може да има економии. Това е наистина интересно. Господин Йорен Фем. Благодаря, господин председател. Искам а, да подчертая това, което Моника направи наистина отлично. А, тя а, се срещна с много политически групи, включително с нас, обмени гледища как това може да бъде направено. Наистина успешно беше проведена консултацията. И искам а, да подчертая някои неща, което, които спомена господин Манка във връзка с няколко проекта. Искам да обясня защо, без да повтарям това, което те казаха. На първо място трябва да е, има оценка на необходимото ни пространство. 2009 година имаше такава оценка между 40 и 46 хиляди квадратни метра ни трябват по оценката тогава. Има сега нова оценка възоснова на пазарно проучване за допълнително пространство от 35 до 42 хиляди квадратни метра. Цифрите, които господин Веле спомена, са дори по-низки аз не съм видял, може би съм пропуснал някъде, но има ли актуализация на тази оценка? за, коя, която да се отнася до решенията, които сега трябва да вземем. Имаме ли го в писмен вид? Имахме ли ги преди да започнем процедурата по тези сгради? Имахме ли тези оценки? Това не се отнася само за Брюксел, но и за Страсбург. Какво пространство ни е необходимо? Искам да напомня на всички, че в резолюциите на парламента сме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 че стратегията за сградите в средносрочен дългосрочен план е много важна, тя вече съществува, но все пак трябва да вземем предвид принципите на доброто управление и да оценим много опции, много альтернативи за финансиране. Доколкото разбирам, има дискусия за възможност да се възстанови сградата в Страсбург, да се построи наново, да се направят още офиси с бани, с какво ли не, но това, колко ще струва. Нека да видим различни опции за Страсбург, преди да вземем решение по сградата Б. Не съм наистина уверен, че трябва да продължим нататък с тези дискусии, тъй като ни трябва допълнителна информация. По по-принципните въпроси аз разгледах резолюциите, които сме приели няколко пъти в парламента. 2010, 2011 и даже 2012 ще има такива резолюции. Има основно три елемента, които искам да повдигна пред генералния секретар. Ако смятате, че предложенията, които сега правят, не, правите, наистина отговарят на духа на тези резолюции. На първо място а, знаем за стратегията средносрочен, дългосрочен план, а, но а, не сме разгледали възможностите за дългосрочно финансиране, опциите какви са. Тук става въпрос за 86 милиона от бългийското правителство. Вие ги споменахте. Обаче на нас ни трябва допълнителна информация за какво ще се използват, за какви цели тези допълнителни приходи и какви са альтернативните опции за тяхното похарчване, преди да вземем окончателно решение. Има ли альтернативи за сградата Требел, например? И накрая в резолюциите ние твърдим, че смятаме, че администрацията трябва да разработи политика за сградите в сътрудничество с Комисията по бюджета и тя да бъде информирана регулярно за новите развития по отношение на проекти за строителство с големи финансови разходи за бюджета. Не наистина удачно да се обръщате към нас само няколко дни преди решението, като ни разпространите 20 документа часове преди заседанието на комисията по бюджета. Всъщност това върви против резолюциите, които сме приели. Искам да чуя какво ще каже господин Веле по този въпрос. Към Карл Хогланд искам да кажа следното. Проблема с сградата Требел, докато, доколкото аз разбирам, той иска да отложим нещата в бъдеще. Напълно го разбирам, но проблема е, че в предложението има искане за прехвърляне на 15 милиона и за да не ги загубим, трябва да го направим преди края на това 6 месече, преди коледа. И а, този трансфер ще е всъщност е, конкретно за първата вноска за закупуване на сградата Требел. Така че това е първата стъпка към закупуването на сградата. Не можем да ги разделим. Ако, вземе, ако не вземем това решение преди коледа, губим 15 милиона. Затова по време на заседанието на координаторите аз предложих на председателя да ни отпусне поне още една седмица, да организираме другата седмица още една среща, за да получим повече информация за проекта за сградата Требел, тъй, тъй като което, доколкото разбирам, не е възможно да отлагаме безкрайно, понеже ще загубим парите. 15 милиона. Е, Изабел Дюран. Благодаря, Изабел Дюран. Благодаря, господин председател. Ще говоря двойно качество член на Комисията по бюджета и заместник председател на работна група сгради, която подготвя решенията на бюрото по отношение на сградния фонд. Искам да благодаря на комисията по бюджета, която много бдително изпълнява своята функция. Това е ролята ви. Също време, но искам да привлека вниманието ви върху факта, че не може от една, едновременно чрез политическите групи да, да искаме допълнително пространство за нашите асистенти, стажанти и офиси и също времено да отказваме или да, трудно да поемаме отговорност на желанието да придобием сгради е, с, под претекст, че времената са трудни, защото трябва наистина да имаме необходимия комфорт е, и пространство за е, депутатите и асистентите и по отношение на сградата Требел всъщност идеята да се е, настанят там административни служби, за да се освободят в централната сграда офиси за а, е, политическите а, е, длъжности. Госпожа Холмайер а, има право да, че това е нещо като пъзъл, да. А, намираме се в едно положение, а, където не можем да овладеем пазара в Брюксел. А, защото този въпрос трябва да бъде решаван, като се съобразяваме и с външни фактори, стратегията на агенциите за недвижимо имущество. И трябва да ви кажа, че много. се внимава да избегнем съглашателствата между недвижимите агенции и да, да, не, да направим така, че те да не смятат Европейския съюз за дойна крава. Е, има един предварителен прогнозен документ за пространството, от което се нуждаем. Групата сгради е, е разпределила по години нашите потребности от сграден фонд е, и тези 30 000 метра са в един разумен срок. По отношение на преговорите, разбира се, те не могат да се провеждат между бюджетната комисия и собственика. Трябва да има посредник, има бюро, преговарящи от администрацията и смятам, че те са на една по-предна линия и те много внимателно следят да договарят пазарни цени, да са предпазливи и понякога да блофират, както се прави във всички преговори, за да могат да а, гарантират а, избора на най-добрите предложения. По отношение на сградата в Монтойе, да, там сме в горната граница на цените, но нещо, което беше обяснено е пък, че предимството е местоположението на сградата в непосредствена близост до парламента. По отношение на сградата Б, да, не, не е приятно се взимат бързи решения. Напълно разбирам, че имате нужда още от една седмица да проучите темата, но а, знаете, че трябва да се приключи до края на годината по редица причини и не можем да а, си позволим нови проучвания, защото вече има такива и ще загубим 15 милиона. По отношение на Страсбург, ние сме против инвестициите в Страсбург, защото и ние настояваме да има само едно седалище в Брюксел и трябва да сме последователни. Знаете, че от днес Белгия вече си има ново правителство, най-после, и реши да регионализира служба семейни помощи и добавки и може би в някакъв момент, предпринимавайте, в Белгия всичко е възможно, да се освободи сградата, в която в момента се заема тази служба. Но никой не ви гарантира, че няма да се останат тази сграда, макар че ще работят на регионално равнище. И още нещо. Мисля, че в комисията по бюджета не е лошо да искаме да, да се запознаем с стратегията на комисията по отношение на сградите. защото сме в същия квартал. А, вече за няколко, на няколко пъти настоявам нашата комисия да се запознае с стратегията за ремонтиране на сградите на около Шуман и връзката за всички останали сгради, защото те са свързани с местоположението, всяка се намира в някакъв квартал, където, с който има и допълнителна стойност. И никак не е лошо да се запознаем с стратегията на комисията, защото сме в един и същи квартал и всичко, което комисията прави, купуване, вземане под нам, ремонти, има пряко въздействие върху стратегията на парламента. Благодаря, госпожо заместник председател, за тези изключително важни бележки. Да, предвиждаме да изслушаме комисията, да ни обясни своята стратегия по отношение на сградния фонд. Салвадор Гаринга. Благодаря. Ще започна от края, от ако искаме да следваме една добра логика в бюджетната комисия, първото нещо, което трябва да се запитаме, когато мислим да инвестираме в сграда, е каква ще е ползата. Нещо, което правим винаги, когато взимаме решение в отбранителната политика, в областта на научната политика и така нататък. Трябва да правим също по отношение на сградите. И смятам, че казаното от госпожа Дюран е много смислено. Не можем да водим три различни политики. Една в комисията, една в съвета, една в парламента. И за това смятам, че една от основните инициативи, които нашата комисия може да поощри е, е един, едно общо обсъждане на политиката по отношение на сградния фонд на всички институции – и мисля, че това е изключително важно, за да използваме най-рационално парите на дънакоплатците. Няколко елемент на, са от нашите правомощия тук в Комисията по бюджет. През следващите години административният бюджет на всички институции ще бъде съкратен. Имаме планиране, Говори се за мразяване и дори за съкръщаване на разходите и на персонала. Така че е хубаво да мислим за инвестиции, за да може те да се окажат доходоносни, но не трябва да отчитаме факта, че ще се намаляват административните разходи. Имам доверие в докладчиците, както и в предишните докладчици, които имат една обща визия за сградната политика. до сега не се е налагало да се намесваме. Доколкото знам, вече има някои оплаквания. знаем, че генералният секретар е привърженик на прозрачността. Две години се правят планове и до някъде е жалко, че с нещата се развиват с такъв ритъм, защото в крайна сметка ние се запознахме с тези досиета само преди 48 часа. Верно е, че всичките ми колеги имат невероятни способности, но смятам, че е, не е възможно за такъв срок да бъдат е, задълбочено проучени тези досиета. И не веднъж съм се оплаквам от това. Дава ни се информация в последната минута. И как да проверим доколко тези информации отговарят и на нашите правомощия, защото покупката или отказа от покупка или адаптирането на сгради, това са задължения, които са от правомощията на бюрото, а не от бюджетната комисия. Нашата цел е да гарантираме достатъчно финансиране. А дали е, и да проверим доколко това финансиране отговаря на бюджета. Ролята ни е плоста. Ако Просто, Ако има достатъчно средства, можем да се съгласим с искането на бюрото, като то поема политическата отговорност. След това бюрото трябва да провери доколко предвиденото отговаря на потребностите на институциите, покупката, дали е уместно. Това не е от нашите правомощия. Нашите правомощия са тясно обвързани с бюджета. С всички останали случаи ние следваме инструкцията на бюрото. По отношение на политическия консенсус. Вярно е, че има политически групи, които не желаят да останат в Страсбург. Но пак ще кажа, нашата комисия трябва да спазва строго своите правомощия, които се ограничават до проверката дали съществува необходимото финансиране. не би трябвало да ни въвличат в политически игри. За това, ако някои групи тук в нашата комисия не са готови да участват в гласуването а, за закупуване на сградата в Страсбург, ще трябва да помислим за ролята на политическите групи в комисията по бюджет. А, ако няма консенсус на големите групи по сградата в Страсбург, не виждам

Добре се изрази колегата. Съвсем накратко искам да коментира по трите предложения. За Монтуае мога да бъда убеден да се съглася с предложението. Това, което каза докладчика и генералния секретар беше резонно поради местоположението и така нататък. По-малко съм убеден от предложението за сградата в Страсбург. Не съм сигурен, че трябва в този момент да харчим пари в Страсбург, но дори да ги похарчим, не съм сигурен, че ни трябва толкова много допълнителни квадратни метри за депутатите там. Предложението не е само да се ремонтира или да се, сградата или да се променят офисите на сега съществуващите депутати там, Става въпрос за общо пространство, където ще се споделят тези квадратни метри от всички. ще има настаняване между 40-45%. Не знам дали това е необходимо като пространство в Страсбург. Трябва ми повече информация по този въпрос, преди да го приема това предложение. По отношение на сградата Требъл имам няколко притеснения и за нея. Днес а, мисля, че от нас иска да се съгласим само за 15 милиона. А, ние а, принципно сме съгласни с цялото предложение. А, вероятно ще стане дума за много по-голяма сума над а, 200 милиона, но по 15 милиона ние сме напълно съгласни. А, също така по отношение на разположението във времето на всичкото това, по отношение на исканията за офиси. Те ще се реализират всъщност чак 2017 година. Тогава ще се предобие изградата, но ще има много допълнителни а, нужди от пространство още от 2013 година нататък. Какво ще се случи в периода между 2013 и 2017 година? Дали ще харчим повече пари за друга сграда, която да използваме временно? Така че има доста въпроси, които очакват своя отговор, така че очаквам предложения от вас и на мен също ми се струва, че е необходимо още една седмица, за да получим отговори на тези въпроси, а, за да разгледаме въпросите а, за Страсбург, за Требал и така нататък. Принципно сме съгласни. Благодаря, Дерек. Карл Хедлунг иска още да каже няколко думи. Да, господин председател, в светлината на казаното аз също смятам, че трябва да имаме допълнително заседание, на което да обсъдим тези въпроси. Хелга Трюпел. Благодаря, господин председател. След като изслушах колегите, искам да кажа нещо и да задам един въпрос. Не съм съгласна с Салвадор относно нашето мнение. В крайна сметка ние не се занимаваме само с е, цифрите и с е, средствата, но и, и имаме и, поли, и политическа роля, защото в крайна сметка каквото, какво правиме, е, как организираме, управляваме нашите институции, сгради и така нататък, това има и политически аспекти. Сега, колкото до Страсбург. Съгласна съм с е, казаното от вас, господин е, председател, на предишното ни заседание, че трябва да бъдем е, предпазливи и да френското правителство да ни направи някое допълнително предложение, а не просто да ги притиснем до стената и да не могат никакви, да правят никакви нови предложения. Така че, може би, да не ги притесняваме, да не ги притискаме, но просто да ги помолиме да потърсят друго решение. Защото аз мисля, че при всички случаи френското правителство и власти ще имат възможност да предложат нещо друго. А сега един въпрос към господин Салвадор Салвадоре каза, че в близките години най-вероятно ще има замразяване или дори намаляване на административния бюджет. А сградата Требел ще бъде готова чак през 2017 година а, и какви, каква, какви ще бъдат разходите за поддръжка и така нататък. Има ли някакви изчисления вече или поне? Имаме ли просто някак, някаква идея, за да можем да а, да изработиме нашата краткосрочна стратегия, просто каква, какви ще бъдат насоките. Добре, сега ще дам думата на генералния секретар. Имаше много въпроси от много колеги. Благодаря. Господин Хагунд, вие съвсем ясно изразихте мнението на вашата политическа група относно сградите в Страсбург. Аз няма да се произнасям по вашите е, политически възгледи. В крайна сметка ние спазваме а, разпоредбите и законите, такива каквито са, и разглеждаме какви са необходимостите вие всъщност изразихте едно политическо мнение и разбира се, всяка политическа група има своя, своята позиция, своето мнение по този въпрос. Господин Манка, вие казвате, че трябва да прилагаме процедурите и е, да се придържаме към правилата. Прав сте, ние го правиме и за това ни беше необходимо много време за изучаване а, на пазара. Направихме проучване на различните опции, на различните ниши на пазара и дори за сградите в а, които, които имаме отдавна, продължаваме да преговаряме с собствениците и така нататък. Господин Хартунг, вие казахте, че ще могат да се отпуснат средства, които първоначално са били предназначени за транспортни средства. Да, вярно, че средствата спестени от транспорта са доста големи, т.е. ние сме под предвижданията, защото някои от депутатите не са а, използвали бизнес класа. Така че имаме резерв, а колкото до разходите и нарастването на разходите, както виждате, тези опас, опасения не се потвърдиха. А, на следващия въпрос нуждите бяха определени съгласно средносрочната стратегия и тази оценка служи за основа за предвижданията. Разбира се, че може да, може да се очакват и повече е, нужди за в бъдеще и по-малко, но като цяло, като че ли нуждите се увеличават. Предвид, е, че има а, увеличаване количеството на работата и че Харватия ще се присъедини към Европейския съюз. Тоест, необходими, необходими са ни около 500 работни места, т.е. офиси за 500 души. Е, при е, увеличеното количество работа и присъединението на Харватия. Същевременно не сме взели предвид увеличаването броя на сътрудниците, на асистентите. Така че тези предвиждания на практика подценяват, а не надценяват нуждите. Виждате в, в момента, че сградите са се използват макс, максимално. Миналата сряда имаше 16 000 души в тази сграда, т.е. много повече, отколкото капацитета на, на сградата и това се отбелязва навсякъде в коларите, в стола, в асансьорите, просто нещата са непоносими или трябва да намалиме броя на присъстващите по някакъв начин, или трябва да разполагаме с допълнителна сградна площ. Просто над, надхвърлихме а, капацитета на сградата и не можем да осигуриме прилични условия за работа. Вие е, споменахте опцията Требел. Да, ние направихме проучвания, получихме предложения, преразгледахме ги и се спряхме на три предложения и е, без взето решение за сградата Требел, която се намира на, на отлично е, местоположение, отговаря на екостандартите и е лесно достъпна. Бюрото се опитва да ви информира практически в реално време за развитието на събитията. Госпожа докладчицата винаги е била поканена на заседанията на работната група. Понякога нещата просто стават прекалено бързо, но аз съм винаги на вашето, на вашето разположение. Всеки един момент мога да дойда тук в бюджетната комисия и да ви обясна докъде са стигнали напреднали нещата. Бих е, могъл да ви информирам и на по-чести интервали, ако смятате, че това е необходимо. Колкото до вземането на решение, разбира се, ние не можем да изискваме от вас да вземете решение в рамките на 48 часа. Има, разполагаме с срок от две седмици съгласно член 79 и допълнителен срок от две седмици за предаване на становището, а колкото до сграда Б, има Е. Документите са, били, са на ваше разположение от 21 е, ноември, т.е. имали сте време да ги разгледате, колкото до е, другата сграда. Тревел, е, ви сте ги получили наистина миналата седмица, така че не очакваме да можете да се произнесете по въпроса в момента но мисля, че и е, бюрото, и комисията, всички всъщност сме съгласни, че е необходимо допълнително заседание в Страсбург, да можем да обсъдиме спокойно нещата е, и да вземеме е, уместно решение. Госпожа Дюро раз... взе становище по съгласно двете си, двете си качества. Колкото до казаното от господин Гарига, е, искам да ви кажа, че е, покупката винаги излиза по-ефтина от найема. Нека да ви спомена, че през 2010 година поради изплащане, предварително е, изплащане на суми сме спестили от лихви 360 е, милиона евро. Тоест, ако е, изплатиме предварително ще спестим от лихви. И второ, разбира се, покупката излиза винаги по-ефтина от найема, т.е. ще спестяваме около 162 милиона евро годишно, но на практика това са доста сериозни економии. Ние искаме да, да станеме и собственици на всички, сгра, на всички сгради, които в които сме се разположили, защото по този начин наистина ще економисаме много средства на данекопаците. Мисля, че отговорих и отчасти на въпроса на госпожа Трюпел. Да, целта е да правиме економии, да има спестявания, това и правиме. И в крайна сметка спестихме и 25 милиона евро и за в бъдеще ще економисаме много средства от найми. И това мисля, че отлично отговаря на духа на стратегията, която искаме да провеждаме. И мисля, че точно това са и препоръките и исканията на Сметната палата към нас. А що се отнася до разходите по поддръжка на сградата Тревел? 56 евро на квадратен метър. Има много ниска а, консумация на а, електричество, 20 евро на квадратен метър, предвид а, екостандартите. Благодаря, господин генерален а, секретар. Извине, извинете, че е, така ви забавихме. А сега трябва да разгледаме ИТЕР и да гласуваме. Така че се обръщам към докладчицата. Моето предложение е следното. Бихме били готови да гласуваме за Монтуае. Имаме нужда и от допълнителна информация за Страсбург, най- най-вече по искане на социалистите и всички искаме допълнителна информация за Требел. След заседанието на координаторите аз е, поисках е, евентуално е, възможност да се събереме в Страсбург по понеделник след обед, за да обсъдиме това. Така че предлагам ви края на дискусията, както и гласуването по трите сгради, да стане в Страсбург, за да имаме едно по-глобално виждане на, върху нещата. Благодаря на генералния секретар за допълнителната предоставена информация. Необходима ни е допълнителна информация за сградата Требел. Знаеме, че там за Требел трябва да се вземат две решения. Първо, трансфера и както посочи Гюрен Ферм, въпросът е дали а, излишъка от 15 милиона евро да бъдат записани в резерв, да или не защото инак тези средства ще се върнат на държавите членки. И второ, ако го направиме, в течение на януари трябва да вземеме решение. Но аз ви предлагам и трите гласувания да бъдат е, организирани следващата седмица. Да, разбирам всичко това трите неща можем да ги обединим и да решим и по всичките наведнъж. Първо искам да благодаря на съдокладчиците, които винаги ми е, дават кораж да говоря, да изказвам мнението си на висок глас. Господин генерален секретар, напълно разбирам, че трябва да се справяте с съответните си административни задължения. Напълно разбирам позицията ви, но ако видите колко хартия получавам аз в работната група, колко документи не са актуални и понякога се изменят в а, много кратък срок. Имаме, а, да кажем, един документ и след два дни той се изменя. Госпожа Хагланд и господин Манка ги споменаха тези неща. По отношение на Монтуае трябваше да вземем спешни решения, защото имаше внезапни промени. Но а, наистина може този проекта да се оттегли в крайна сметка, защото трябва да се събираме по спешност. Това е много унизително. Никой не иска да бъде унижаван, нито аз като докладчик, нито моите са докладчици. Наистина се опитахме да положим максимум усилия при липсата на структура, при проблемите с координацията. Смятаме, че средносрочното планиране е уместно, трябва да разглеждаме капацитета какъв е, ние сме търпеливи, но а, имайте предвид и нашите потребности. Сега по отношение на Требел. Трябва да се повдигнат няколко въпроса възоснова на сценария за покупка на сградата. Много често човека, който иска да ни продаде на нас, получава само 99% от найема. Така че има няколко правни въпроса, които са свързани с това. Мисля, че това е по същество, което трябва след това да се отрази в договора. Надявам се тази информация да имаме до понеделник и да вземем решение тогава. Предполагам, че това ще е така. Госпожа Трюпъл повдигна въпроса за поддръжката. Мисля, че е права. Наистина е хубаво да има а, доклад по собствена инициатива, за да се изяснят тези въпроси. Моето мнение по отношение на Страсбург също е известно. Има си въпроси по отношение на поддръжката, по отношение на самите експлуатационни разходи. Там не плащаме а, никакви найми, но пък а, плащаме големи средства за поддръжка. Някои хора плащат просто по-висок наем като друг подход. В Брюксел също имаме няколко подхода. Е, как се планират нещата и в комисията, плюсовете и минусите. Така че в един подобен доклад по собствена инициатива ще се изяснят в един сбит вид какви са финансовите а, импликации за бюджета от всички тези решения. Трябва това да се управлява подходящо и да е подходящо за съответното си предназначение, така че а, всичко трябва да е в рамките на разумното. Смятам, че другата седмица трябва да вземем решенията и а, по отношение на самата средносрочна рамка Получихме а, документите в петък, трябваше да ги получим в четвъртък. За Монтуае ги получихме в четвъртък, но имаше затруднение, тъй като не ги получихме по имейл, а трябваше да ги предадем на колегите. Трабел беше по-лесен документ за разпространение между нас, така че а, имаше един общ преглед за изискванията по отношение на пространството, което е необходимо. Господин Манка го спомена, мисля. Не съм успяла да анализирам детайли документа, защото, както казах, всичко беше с много кратко предизвестие. Едва миналия понеделник получихме последната информация, пък нямах и достатъчно персонал, за да се справя с цялата тази информация. И накрая, господин председател, генералният секретар беше напълно прав, че раното изплащане ни дава наистина предимства Също така има рано изплащане на сградите за съда. 1,3 милиона само от лихви са се натрупали, се начислили, кое, ако се прескочи срока за плащане, ако се просрочат плащанията. Така че а, наистина трябва да се споразумеем по раното изплащане. Съда на европейските общности успя да направи такива економии и ние трябва да се стремим. Благодаря, господин председател. Благодаря на секретаря. Искам да благодаря на генералния секретар, който е свободен. И ви потвърждавам, че само по тази тема ще имаме изваредно заседание на Комисията по бюджета следващия понеделник в Страсбург в зала СДМ, сградата 5 което ще ви бъде между 9, 21 и 21.30 с превод на 11 езика, което ще ви бъде потвърдено. И тогава ще вземем окончателно решение за сградната политика за първата част на мандата, както беше обяснено писател Брусик. Благодаря. Сега ви предлагам да преминем към точки, точка 7 дневния ред. И да преминем от сградния фот към а, атомното ядро. Я, проекта ИТЕР. знаете, че по време на преговорите за 2012 година много сме настоявали те да не са сложни и в тях да не се намесва дебата за финансиране на всяко надвишаване на над предвидените разходи за научно-изследователска дойност. Успяхме да разделим двата вида преговори. Тук ставаше въпрос за проекта ИТЕР и още от самото начало заявихме, че сме готови да участваме в успоредни преговори. Аз даже използвах образа, два влака, които върват в успоредни релси. Единственото условие е влака, който е бюджета за 12 година, първи да стигне в, варата, в гарата и в момента, в който стигне, да се опитаме да докараме до гарата и влака ИТЕР. Имахме две тристранни срещи по ИТЕР и на втората успяхме да постигнем споразумение с делегациите на съвета и под полското председателство и делегацията на парламента. Но, като във всяка тристранна среща, това беше споразумение ад референдум. Райан Бьоге ще ви представи споразумението и при гласуването, ако има мнозинство в нашата комисия, ще можем да гласуваме това вторник, 13 декември, на следващото пленарно заседание на в Страсбург. Раймер Бегер. Благодаря ви, господин председател. Искам да добавя само нещо. В четвъртък сутринта, преди тристранната среща, имаше заседание на отговорните лица по проекта и обмислихме какво ще сложим на масата на преговорите и добре решихме да разделим финансирането. То ще е една много добра идея, защото позволи ИТЕР да се финансира на три етапа. По време на тристранната среща Ивайло Калфин, господин Хеглунд и председателя предложиха декларация, която приехме в приложението към проекто доклада сме приложили тази декларация, приета на 1 декември по време на втората тристранна среща парламентът представи своя проект с, измененията към него, внесени след първата тристранна среща. Нуждата от 1,3 милиарда средства за финансиране. извън бюджета на за 2012 става въпрос за 110 милиона. За 2012-13 година по рубрика 1А приехме да се увеличи горната граница с 250 милиона през 12 за 13 Това е допълнение към 850 начални милиона с компенсация 450 милиона за 2011 и 300 за 2012 година по рубрика 5 и 170 милиона за 2012. Всичко това защото редица делегации света продължаваха да създават проблеми за увеличението по рубрика 2, изтъквайки познати нам причини, а именно наличните маржове които, за 2011, които надвишават тази суми. Въпросът беше изключително важен за нас. Ние е, обяснихме, че когато гласуваме бюджета за 2012 година, не можем отново да отваряме преговори с този негативен резерв за 2012 година. Тоест, че е много важно да не се връщаме на стари преговори. Третия етап бяха 360 милиона участие, от което също нямаше решение. Търсим решение за 2013 година Важното е да се използват всички разпоредби на финансовия регламент и между институционалното споразумение от 2006 година, като се изключат всякакви преразглеждания на многогодишната финансова рамка. Това беше първоначалното предложение на комисията 300 милиона за 1А и от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 и някой съвет а, не ги приеха много добре, те а, не искаха да се говори за финансовия регламент, а, смятаха, че така ще се отвори котията на Пандора. Част от делегациите в съвета се позоваха на факта, че в, в, в текстовете се споменават членове 21 до 23 на междуинституционалното споразумение, но за нас беше абсурдно да се процедира по този начин. все още не сме успяли да адаптираме всичко към Лисабонския договор, защото съвета непрекъснато поставя пречки и това пречи на последователността, приемствеността на политическите решения. Между другото, съвета е доста едностранчив в действията си. Те продължават да говорят за квалифицирано мнозинство или единодушие правните служби на различните институции дават различни тълкования, но тъй като съветът е, именно е доста едностранчив и се намесват някои държави членки, нещата се осложниха. Но да а, се отказва препращането към тези членове в текста, след като тези членове са валидни, имат, е направо смешно. <clears throat> често сещам за думи на Конрад Аденауер, който беше заявил, че всички сме под едно небе, но имаме доста различни хоризонти. Няма да заобучава, знаете къде, къде са стигнали нещата, но ясно ви е положението. Ако искаме ИТЕР да оцелее, да, проекта да продължи, аз имам чувство, че в парламента има мнозинство в този смисъл ще трябва да намерим решение за трите етапа, това финансиране триетапно, за което ви споменах, за да гарантираме интересите на Европейския парламент и да го подкрепим в преговорите. Но трябва да се намери много разумен, премерен компромис – Министерски съвет и парламента приканиха комисията да направи предложение за 306 милиона за проекта за бюджет за 2013 година. Разбира се, продължават да съжителстват различни тълкования. за общите е, фирми, подизпълнителки, за 360 милиона. Ние сме спазили всички правила, препоръчани от финансовия регламент. И сме, мисля, гарантирали сме финансиране, без да нарушаваме правата на комисия на законодателна инициатива. И нашия председател, който главяваше Нашата делегация прие две изменения, устни изменения, които доста добре описват нашата тактика в преговорите и които са много конструктивни, които всъщност изразяват конструктивния дух, в който преговаряхме по време на преговорите. Искам да благодаря също полското председателство, господин Кобовски и господин Доминик, <clears throat> за прагматичния подход, който следваха по време на преговорите, които, вярно е, съвсем не бяха лесни, но техните усилия ни позволиха да стигнем до отличните резултати, с които разполагаме днес. Благодаря ви, колеги. Смятам, че постигнатия резултат е може би най-добрия или да кажем, айде най-малко лошия от тези, на които можехме да очакваме. Ако си спомняте, миналата година бяхме почти стигнали до споразумение в рамките на тристранната среща. След това нещата се осуетиха, осложниха, имаше нови искания по, по темата което после си беше разгледана самостоятелно. И сега споразумението няма отражение е, предварително върху бюджета за 2013 година. Намерена формулировка за преразпределяне на срещата, която дава доста голямо поле на действие и когато се стигне до обсъждане на бюджета за 2012 година. Това няма да попречи по никакъв начин, както и по същия начин няма да влияе върху бюджета за 2012 година и е, няма да има преглед, е, преразглеждане на е, сегашната многогодишна финансова рамка във връзка с проекта ИТЕР до края на този 7 годишния период. Сега давам думата на Кара от който поиска. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да благодаря, да призная наистина отличната работа на докладчика, както и на другите участници в тристранния диалог. Така че мисля, че това е най-доброто, което можехме да постигнем в тази трудна ситуация. Иска ми се да се защити програмата за изследвания до максималната възможна степен и смятам, че това решение ни дава възможност да сме най-успешни по отношение на бюджета за следващата година. Имаме всички основания да приемем това решение, защото по-добро от него в този момент няма. Това е всичко от мен, господин председател. Господин Хартинг Хартунг има думата. Благодаря. Имам въпрос към докладчика. Той каза, че има различни тълкования и правни пречки, ограничения. Комисията и съвета получиха въпроси в тази връзка и те отговориха. Възоснова на договора се изисква единодушие. Във втората точка се казва, че е, 2011 година се е, постигна споразумение по модалностите за осигуряване на такова финансиране. Това, което той има предвид е, че по време на тристранната среща в края на декември е имало всъщност единодушие от страна на съвета, но въпросът е има ли различни мнения, различни становища. Euh, по принцип, трилог или тристранен разговор е разговор между представители на трите институции, двете бюджетни, двата бюджетни органа и, и комисията. И пред, председателя на всяка делегация с, раз, разполага с правомощията, т.е. той знае какви са правомощията. Ние, вие ни дадахте правомощия, ние се отчитаме и ще гласуваме, за да, ви, за да ни кажете дали прав, правилно сме преговаряли. Същото ще бъде и с полското председателство после. Ако е многогодишната финансова а, рамка, трябва квалифи, квалифицирано мнозинство за съвета и а, мнозинство на а, гласовете в а, а, парламента. А, господин председател, нашата комисия отблизо следеше тези обсъжданията по тези проблеми и се надяваме, че до, до година резултатите ще бъдат на равнището на резултатите от тази година за да може наистина да превърнем Европа в Европа на познанието. Бихме искали седмата рамкова програма да може да покрие 2013 година. А, и защото в програмата е и развитието на научните изследвания, и ИТЕР, и всичко. Да може да има за всичко. Добре, ще работиме в този дух. Господин Хартунг, нещо искахте да добавите? Раймер. Някой друг? Не. Но нека да приключиме с зададените от господин Хартонг въпроси. Раймер. Да. Аз споменах защо е необходим мотив Д. На основата на Лисабонския договор – имаше разни юридически тълкувания. Едни от страна на парламента, един от съвета по тези 0,3%. Съществуват, както знаете, и между институционни споразумения за суми под това 0,3%. по искане на държава членка трябваше да се преразгледат модалностите за вземане на решение и тук изпъкнах разногласия между правните служби. Дали може междуинституционно споразумение да се развали след като има противопоставяне на дадена държава членка. Съвета от своя страна заяви, че ще трябва да, за бъдеще да решенията да се взимат с единодушие, независимо от различните условия. Просто съвета при взе това решение, обвърза се с него и Нека да видим какво ще стане, защото е, член, член, самите членки, които поискаха единодушието, сега ще се сблъскат с това единодушие, защото на практика не може да се получи никакъв консенсус или а, е, споразумение. Така че ние се опитахме да изтъкнем нашата гледна точка, нашите виждания но предвид това, че съвета представлява държавите членки, в крайна сметка на практика на практика няма, няма преговори. Така че парламента трябва да излага позициите си, трябва да каже какво мисли по ИТЕР, защото този, този проект е, е от много отдавна и толкова пари похарчихме и потрошихме. Съвсем кратка реакция, когато се повдигне въпрос пред комисията и пред съвета, те се обръщат към правната си служба за съвет. Повдигам въпрос във връзка с правната служба на комисията. И двете правни служби казаха, че е необходимо единодушие. В този смисъл при една помирителна процедура на 1 декември, ситуацията ще е доста различна. Не, не, различни неща. Проблема не е такъв. правните становища са представени преди година, но от тук нататък им ни е необходимо гласуване с квалифицирано множество в парламента, а съвета смята, че има нужда от единодушие. Ако ние имаме тук а, нашето мнозинство, а съвета не е единодушен, то тогава значи няма споразумение в съвета. Приключи при, при, приключи е, правната а, правното тълкуване, а от до година ще правна, правната основа ще бъде такава, как, до каквато ще стигнеме а, при а, сегашните обсъждания. Съвета, когато участва, то ще има друга тристранна среща. Също те казват, че решителната част от споразумението по ИТЕР е свързано с третото тире. Общо взето там е основния въпрос, по който не може да се постигне споразумение в съвета. И те казаха, че е необходимо да се усъвършенства текста аз бих дошъл пред вас и бих се обърнал към вас с апел да отхвърлите а, техните маневри, защото явно в съвета никога не е възможно да се постигне споразумение. Хелга Трюпал има думата. Раймер току-що каза, че съвета наистина е мръднал известно така известно количество стъпки напред, но аз съм доста скептична Раймер също знам, че е доста скептичен по отношение на общото поведение на съвета и а, как те се отнасят към нас. Надали има основания за оптимизъм. Чух на една среща в Берлин самата аз, че по отношение на съвместни декларации и споразумения ние не представляваме интерес за съвета, защото в нас няма пари, няма хляб, така да се каже, което означава, че а, те нямат причина да проявят интерес към нас. Както а, и Раймер каза, трябва да се даде възможност на ИТЕР да се развива политиката за проучванията, за изследванията и за бюджетната политика е много по-добре парите да отиват в проекти, за които знаем, че в краткосрочен план ще са успешни. Нови работни места, нови технологии и така нататък. Това е решителна част и от стратегията до 2020 година, за която сме поели категоричен ангажимент. Ние не гледаме а, хоризонти а, 2300 и нататък. Е, не искаме да отлагаме нещата, искаме незабавен резултат. Това подсказва и политическата мъдрост. Мнозинството от вас знаят, я е, самата зная, за мое съжаление, че зелен, зелените няма да гласуват в полза на това споразумение. Ивело Калфин. Ивело Калфин. Благодаря, господин председател. Искам да ви поздравя господин Раймер за преговорите и за резултата, който е получен, защото знаем, че започнахме с много трудна позиция. Проблемът ще дойде с тези 360 милиона в 2013 година. Именно против това бяхме ние. Да решаваме от сега какво ще се случи с тази сума да не приемаме ангажименти още от сега, преди да е започнала бюджетната процедура за 2013 година. В споразумението вече сме включили а, сумата 360 милиона като такава, която трябва да бъде решена в процедурата за бюджета за 2013 година. Но трябва да бъдем особено внимателни. Това ще е и предложение на комисията, а именно как да се организира това финансиране, откъде да дойде то. Искам още веднъж да повторя позицията в нашата група, че не е добра идея да се прехвърлят средства, които са за рамкова програма 7, за съвместните инициативи, предприятия. Радвам се, че това не стана, но този въпрос трябва да дискутираме още повече по време на дискусиите за бюджета 2013 година. Така че в тези две години да се даде яснота по ИТЕР, защото в един момент ще се изправим пред обсъжданията за новата финансова рамка и няма да имаме ясна идея. Благодаря, скъпи колеги. С това приключваме обсъжданията и ви предлагам да гласуваме крайна сметка съвсем вписваме се във времето. Нека гласуваме и ИТЕР и другите гласувани и след това ще приключим с останалите точки от дневния ред. Сега по ИТЕР предлагам да гласуваме амблок доклада на Раймер Бъге плюс двете устни изменения, с които разполагате. Съгласни ли сте? Добре. За. Je vous remercie. Благодаря. Против. Четрима. Comment, най Inge, Inge is in favor. Не, Инге е за. Не съм е броил, не. Въобще няма броим Инге в тази комисия. Значи двама тук и двама там. Абсия. Въздържали се. Няма. Donc, Въздържали се. Благодаря ви. Сега. И а, поздравявам докладчика. Сега, значи, това ще, това ще се гласува в пленарна зала вторник. А, други ден ще имате превод на всички езици, т.е. ще разполагате с всички езикови версии. Сега. Следващия доклад на Раймер Бъге мобилизиране на фонда за солидарност Испания, Италия. Да, едно единствено гласуване. Само искам да ви спомена, че има една техническа грешка в проекто резолюцията. Всъщност, параграф 3 просто не, е, не касае този текст. Тоест, е, гласуването не въжи за абзац 3. За доклада. Благодаря ви. И докладчика включително против. Господин Хартунг. Въздържали се. Госпожа Вертман. Така, приема се. Поздравявам докладчика коригираш бюджет номер 7 за 2011 доклада на Сидония. Сидония е за. Кой е за? Против? Един. Въздържали се? Няма въздържали се. Сега, протокол договорен между Европейския съюз и Република Гвинея-Бисао в областта на рибарството. Многократно сме го обсъждали. Трябва да гласуваме две неща. Първо да приемеме протокола за рибарство. За. Против. Един. Въздържали се. Нито един. Е, il est donc adopté. Maintenant, le vote sur vie ainsi amendé. Становището с изменението. Кой е за? Против. Един. Въздържали се? Няма въздържали се. Така. Доклада на Барбара Матера за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за Трентино, Алто Адиге, Южен Тирол – и е, строителството. С два доклада ли става дума? Е, един единствен доклад. Има изменения, имате си таблица. Така. Трето изменение. Докладчик е за, кой е за? Против? Социалистите са против петима. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. Същите доклад, същите вносители, но докладчика е против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето на госпожа Вертман. Докладчика е за, за, против. Въздържали се един въздържал се, приема се. Шесто изменение на либералите. Докладчиците са против. Кой е против? Ага. Против. Трябва да преброиме гласовете. Кой е за изменение номер 6? Шестнайсет против, приема се. Седмо. Същите вносители, докладчика е за. За, против, само социалистите, въздържали се, приема се. Интересно, вносителите са подкрепените от едните, от другите. Едно за, против. Същите. Приема се. И второ на госпожа Вертман. Докладчик е за. Кой е за? Против. Той е пък, пък либералите са против. задържали се един. Приема се. И окончателният доклад с измененията за против двама против, въздържали се, няма прием. А, извинете, Джеймс, Джеймс. Джеймс се въздържа, приема се доклада. Така, след това... Трансфери за други институции в очакване на докладчика за комисията ЕЛГА. Може ли да ни, пока... да ни кажете за какви трансфери става дума? С няколко трансфера за Европейския парламент, ЕЦЕ, Европейската инвестиционна банка и смет, сметна и а, съда. Става дума за операции, в които съда иска да използва средства за придобиване на сгради. Става дума за 5 милиона и 400 хиляди евро. Аз, както, както казах, изразих известни съмнения предвид положението в разни държави членки, тъй като тези е, а, средства биха могли да бъдат възвърнати на държавите членки, но на практика се оказва, че няма нужда от това, така че можем да подкрепим. Благодаря за трансфера, предложен от докладчика. Всъщност за трите трансфера. Против. Един. Въздържали се. Благодаря. Приема се. Така, госпожа докладчик Един един милион за, от банката за, за, за разходи за административен персонал, е, службата за външна, за външна дейност. Кой е за? Против? Приема се. сгради. Знаете, че имаме проблеми с сградите в Страсбург. Значи това ще се разгледа другата седмица. И последното 3 милиона и 200 хиляди за да осигуриме съответните информационни и комуникационни а, инфраструктури, които са много а, необходими на парламента, като се разшири или увеличи срока за външни услуги на от бюджетен ред 3542, както и 3052, аз предлагам да а, подкрепиме това. Uh, просто моето незнание тук се проявява. Доколко това се контролира от парламента, доколко това е външна система, каква е целта въобще? Е, Madame le rapporteur. I have to ask him to say it again. Моля да повторите, защото аз не можах да разбера. Ако може да повторите. Прочетох обосновката и се чудех какво означава мигриране на инфраструктура в Брюксел. Какво е това? Вътрешна, външна миграция, вътрешен орган, външен, какво е това нещо? а, пък а, има и чувствителни данни, които се прехвърлят. Може би има логично обяснение какво е всичко това. Надявам се някой от администрацията да е тук и да отговори на този въпрос. Аз не съм в, в състояние. Господин директор, благодаря, господин. Това са инсталации извън основното бе, нещо като бейкъп за компютърните системи. Това е нов дейта център, който ни помага да предоставяме очакваните от нас услуги с доставчици, обичайните за нас доставчици на услуги в тази област. Благодаря. Благодаря ви. Добре, сега ви предлагам да гласуваме този трансфер. С 8 за, против, въздържали се, няма, приема се. Това е всичко, нали, Хелга? Няма повече трансфери, защото, както казахме, трансферите по операциите с недвижимо имущество ще бъдат гласувани след дискусията следващия понеделник. Сега се обръщам към Сидония за трансферите, свързани с бюджета на нашата комисия. Благодаря, господин председател. Имаше една поредица от прехвърляния от трансфери. Подобно на предходния вод, мисля, че не можем да блокираме каквото и да било, защото да, да поставяме гласуването анблок, защото става въпрос друг а, случай. Затова предлагам по-отделно казус по казус да гласуваме. Първо трансфер а, D28, а, който е свързан с мобилизирането на фонда за глобализацията. Тъй като закъснях за заседанието, не знам дали са ме приели доклада. Мисля, че да. Ако това е така, не виждам никаква причина да отлагаме и да не приемем а, този трансфер. Моето становище е положително. Благодаря. Кой е за? Трансфер Д28, против, един против, въздържали се, приема се. 48. Е, този трансфер е свързан с споразумението, което постигнахме на заседанието за помирителната процедура, а именно предложението на комисията да се а, а, вземат средства в, в размер 69 милиона 300 хиляди и да се прехвърлят от а, съответните инструменти за човешки права към банановите а, мерки. Това са неща от 2010 година. Идеята а, на заседанието за помирение а, беше да а, поемем някой от ангажиментите си по-рано и това да стане още тази година. Това а, всъщност е и моето предложение да гласуваме за. Благодаря ви. Да, това е следствие на споразумението по делегираните актове и всъщност да, с това се решават проблемите с бананите. За. Против. Въздържали се. Един против. Няма въздържали се. Приема се. 50 трансфер. Uh, this, uh, е, transfer... Този трансфер е свързан с факта, че някои проекти са се забавили в времето, свързани сътрудничество с трети държави по отношение на миграцията и търсенето на обежище. Идеята за а, трансфера е да се използва този кредит за DCI. 4 милиона е сумата. Не виждам проблеми с този трансфер. Благодаря. Няма въпроси. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 51. Подобно и този трансфер 51 е свързан с корекции в а, а, отговорностите на Генерална дирекция регионални въпроси. Аз тук също не виждам проблем. Няма въпроси. Кой е за 51-и трансфер? Против? Въздържали се? Приема се 52. Този трансфер изисква а, малко по-подробен коментар, тъй като си размених имейли с а, Генерална дирекция бюджет по този трансфер. Искам да ви съобщя какво бе съдържанието на обмена на тази кореспонденция. Този трансфер е свързан отново с споразумението за помирение и вероятно си спомняте, че комисията поиска 550 милиона свежи пари. При помирението се съгласихме 200 милиона да бъдат отпуснати през 2011 като свежи пари, но има и нужди, които не се покриват от това споразумение. За това се налага това д 52 което е на стойност 600 милиона в приложението ще видите, че има поредица пера, които са намалени, редуцирани, за да може да се наберат тези средства. Това е свързано с плащанията, които са необходими за Европейския социален фонд. Напомням ви това. Аз трябваше да разгледам всяко от перата и да се опитам да разбера заедно с комисията какви са последствията за изпълнението на програмите и откъде ще дойдат тези пари. В повечето случаи става въпрос за отлагане на плащанията до януари. Практически това означава, че комисията е идентифицирала онези програми, онези бюджетни пера, където плащанията могат да бъдат отложени до януари. Както добре знаете, аз не съм голям почитател на подобен род решения, но това е следствие на това, което се споразумяхме при померението и се чувствам задължена да ви уведомя, че това ще постави допълнителен натиск върху бюджета за 2012 година, но понеже аз не съм основен докладчик, аз не усещам, че съм подготвена да коментирам по бюджета за 2012 година. Но а, това е всъщност текущата дискусия. Трябва да се работи по някакво решение. Сега ще подчертая някои от детайлите, подробните пера, свързани с политиката за миграция и търсене на убежище което също ще получи плащанията си през също получи плащания 2011 година. Помолих службите на Генерална дирекция бюджет в комисията как решават кое да се отложи и кое да не се отложи. Това е труден въпрос. Много добре знам за всеки, който плаща. На кого да платят първи, на кого да платят след това. Обяснението, което получих, поне в структурните политики, че който е, въжи правилото, е, първия получава. Този, който първи заяви съответно, получава плащанията си. Онези, е, които закъснеят, ще получат плащанията си в началото на 2012 година. Ако вие, колеги, имате допълнителни въпроси, със сигурност ще се опитам да отговоря по-скоро комисията е в състояние да ви даде допълнителна информация. Това, което аз получих като докладчик е, че на това се дължи всъщност отлагането на плащането на сметките на комисията. Ефективно. Благодаря, госпожо докладчик. Да, наистина. Това е всъщност следствие от споразумението, което постигнахме в рамките на помирителната процедура и вота на последното пленарно заседание. Няколко души искат да взема думата. Господин Хартанг. Аз а, а, Разбрах от доклад, че става въпрос за отложени плащания, които ще бъдат осъществени следващата година, но трябва да следим дали ще бъдат платени, защото така и мен опасност и ми се струва доста тревожно. Йоран Ферм. Аз бих попитал какви ще са последиците. 550 милиона е по-ниска сума, това, което бяхме преценили по-рано, което беше двойно. Сега е намалено на 550, а после на 200. Според мен този трансфер може да се направи, но това достатъчно ли е, за да се посрещнат нуждите на социалния фонд и други приоритетни области? Колко допълнителен натиск ще добави това 2012 година? Имаме ли цялостната цифра? Какво ще означава това. Така че въпросът е може ли комисията да ни отговори какво ще означава тази промяна за изпълнението на програмите 2012 година. Да, да, определено. Това си е отлагане на плащания, които не могат да бъдат извършени тази година. Разбира се, ще оставим и комисията да отговори. Хелга Трюпел. Благодаря, господин председател. Аз също искам да кажа няколко думи. Когато прочетох документите и това, което каза Седония, не съвпада. Затова искам да попитам комисията след като са изчерпали всички възможности за прехвърляне на сумата 600 милиона. На какво се дължи това? Защото се отлага плащането на сумите, това, което каза господин председател Ламасур, или парите не са изхарчени за съответните а, пера. Така че искам да разбера на какво се дължи това. Също така по време на помирителната процедура имаше голям дебат дали комисията може да намери, намери парите, това всъщност твърдеше съвета, или не могат да ги намерят, което би било ясно доказателство, че липсват средства това ще означава а, при известно тълкование, че парите няма да бъдат платени а, 2011, а през януари 2012. Това е много важна информация. Искаме да знаем какво се случва там. Искаме повече яснота. Благодаря. Е, Господин Береса, от името на комисията, дадеха ви зададени конкретни въпроси. Благодаря, господин председател. Ще отговаря на въпросите. Комисията не може да използва повече плащания, отколкото са разрешени в е, бюджета. В 6 е, има пресни пари за плащане и комисията се опитва да посрещне всички нужди за социалния фонд това са 1 милиард и половина, 4 милиона и половина за коригираш бюджет 6, 600 милиона трансфер към Европейския социален фонд и остават около 450 милиона, които не са покрити. Колкото до трансферите. Тези 600 милиона са всъщност плащане за службите на комисията, които няма да се използват до края на годината или които има опасност да не бъдат освоени до края на годината. И а, с тях ще се покрият а, а, нуждите на социалния фонд. Колкото до останалите средства, те са част от а, изпълнението на фондовете и по-специално фонда за сближаване и ако до края на годината някои плащания не бъдат насочени към а, фонда за регионално развитие, то комисията ще е, финансира с тях а, някои а, искания по линията на социалния фонд е по-специално конвергентни цели, както и други. На практика, значи, комисията може да прехвърли тези средства. Възможно е обаче част от нуждите да не бъдат покрити и тогава ще се увеличат исканията за плащания за 2012 година и в рамките на помирителната процедура може да има известни проблеми към края на следващата година, но разбира се, това ще, ще видим, ще бъде 2012 година, след като се проследи изпълнението на на бюджета и се идентифицират у нези нужди, които няма да могат да бъдат покрити с наличните средства. Гъран. Е, Забравих един друг въпрос. Сред перата по отношение на дестинациите, в Европейския социален фонд. Очаквах и допълнително перо, а именно Палестина. А това, което стана по време на помирителната процедура, ние приехме по-рано ангажименти през 2011 година. Имаше огромни нужди от плащания. Преди няколко дни ни съобщиха, че трябва да се изплащат заплати на учители в беженски лагери в Палестина, така че ми се струва, че трябва да има трансфери по перото за Палестина. Комисията може ли да коментира по този въпрос? Yes, for, as far as... Да, по отношение на помощта до Палестиния, а, на Палестина, ние не сме уведомени за недостиг на плащания, тъй като те бяха а, налични по перото за добросъседство, така че а, там нещата могат да се реаранжират, могат да се а, преорганизират, така че не съм бил уведомен за такива недостици за 2011 година. Ако правилно разбирам вашия отговор, можете да уверите Гъран Фарм, че средствата, които са предвидени в споразумението по помирение, са на лице. Не, не, е в, не са в този трансфер, защото не е необходим трансфер. Господин Хартунг, имате въпрос? И един последен въпрос. Ако правилно съм ви разбрал, би трябвало бюджета за 2012 ще е надхвърлен преди началото на 2012. Правилно ли ви разбрах? Не. Не всъщност през 2012 година ще се извършат някои плащания, които е трябвало да бъдат направени през 2011. А после ще видим. След всичко това, госпожо е, докладчик, подкрепяте ли този трансфер? А да, аз е, препоръчвам да гласуваме за но може да се отговорят и на въпросите на Хелга и на господин Хартунг. На госпожа Трюпел просто а, има объркване между срокове и недостатъчно изпълнение. Правилно повдигнахте този въпрос. И в, избен, в а, обясненията на комисията е, е посочено къде има недостатъчно изпълнение. Но, за съжаление, това е по-малката част от а, е, средствата. Така че има по, по, по така разпределено е къде, са, къде има недостатъчно изпълнение и прехвърляне на средствата към Европейския социален фонд. Затова няма никаква, никакъв спор проблеми, проблеми има там, където се отлагат плащанията. И това е тясно свързано с въпроса на господин Хартунг. Това не естествено, че не е съвършен начин да се е, <coughs> изпълнява бюджета, но правим каквото можеме. Половината нощ прекарахме в, в, в, в, в очакване държавите членки да разберат, че трябва да добавят а, кредитни плащания за 2011. Така че ще се върнем към това следващата година. Има повече очаквания, има повече задължения. И нежелание от държавите членки да плащат. Това не е устойчиво. Но това просто е, е начина по който решение, вземат решение на държавите членки. Господин Гудин. Съвсем накратко, защо Европейския социален фонд получава тези пари? Е, при положение, че няма толкова много проекти. Това е причината за изпълнението в по-голяма степен сравнение с е, регионалния фонд, където има повече инфраструктурни проекти. Смятам, че трябва да подкрепим предложението на докладчика, защото ако не се плати за социалния фонд, няма друг изход. Тогава ще ни съдят. В съда ще ни пратят. Въпросът е, ако си спомняте бюджета, който представи комисията, той беше скъсен с 1 милиард, не толкова в социалния аспект, но и за конкурентност. Така че парите за напредналите държави. Така че изглежда ще има изменения на бюджета от януари, както каза Левандовски. Бюджета не се разраства, но ако се погледне рамката за финансиране на структурните фондове, няма дори толкова отлагане на плащанията, колкото сметки, които вече чакат отдавна, за да получат парите си. Благодаря. Това беше израз на здрав разум. Аз искам да ви кажа с всичките резерви, които докладчика заяви, да гласува за. Кой е за? Против. Благодаря. Въздържали се. Приемат се. Така, с което Стигаме до трансфер 53. Госпожо докладчик. Е, трансфер 53 е корекция по отношение на а, приключването на сметките, на счетоводните сметки. А, това е винаги а, бюджетното перо, което остава под въпрос до късен етап. А, в полза на държавите членки трябва да е това. За да стане това, трябва да се увеличи с а, няколко милиона до 600, 66 милиона и 400 хиляди ще стигне. От различни пера ще се появят тези пари за увеличението. Те са свързани с а, земеделието, земеделските разходи. най-високата сума е за съхранение на зърнени култури, а също така за обезмаслено мляко и други. Всички тези бюджетни кредити не се диференцират, те са, се правят по същия начин, както поемането на ангажимент. Не виждам никакъв, никаква пречка пред одобряването на този трансфер. Благодаря. Да, това е приключване на счетоводните отчети в края на годината. За. Против. Съжали се. С което приключихме с гласуването. Благодаря, госпожо докладчик. Остават ни две точки, по които трябва набързо да обменим мнения. Първо ще започнем с осма точка доклад по становище на госпожа Вертман за статута на, съ... на съда. Госпожа Вертман. Благодаря ви. През март тази година статут на Съда на Европейските общности беше няколко пъти адаптиран към Лисабонския договор и тези промени в статута трябва да бъдат одобрени от Съвета и парламента в рамките на обикновената процедура. А, тук а, а, става въпрос за първоинстанционния трибунал и съда на европейските общности. А, става въпрос за упростяване в структурата и промени в персонала на съда, което ще доведе до увеличение на разходите, съответно това има отражение върху бюджета. Говори се и за създаването на нов пост, заместник председател на Съда на европейските общности, тъй като работата на съда, обема на съдебната практика се е увеличила изключително много и председателя на съда е претоварен, не може да изпълнява всичките си задължения. Броя дела, които се внасят в съда, се увеличава от година на година и понякога се чака над година, докато някое дело може стигне за разглеждане пред съда. Това е един недостатък, който трябва да бъде отстранен. Говори се за 38 милиона евро сума, която отчита разходите за допълнителни заплати, различните обещетения на служители. За момента в съда съществува един дисбаланс. Както ви казах, броя дела, които не, не се разглеждат, се увеличава и за да може се да работи, работи по-ефикасно и европейските граждани да не очакат решенията му дълго, се взимат тези е, мерки. През 2010-та са чакали, мисля, че била са били 1300 е, за годината и е, според съда броя дела, които ще се внасят е, всяка година, ще се увеличава. Това довежда до допълнителни разходи. 16, очакват се 16 милиона допълнителни разходи, за следващите още допълнително 13 милиона евро и предвид е, економическата криза в държавите членки и сегашното положение, се мислеше, че не е възможно да се предоставят подобни суми. Но трябва много добре да обмислим сегашната ситуация. Съдът на европейските общности не може да спазва едни прилични срокове за разглеждане на делата в този си състав. И е, в момента той е неефикасен, което пък струва от друга страна много повече на европейските общества от тези цифри, които ще помогнат съда да функционира по-ефикасно. Затова предлагам да приемем промените в статута на съда. Изменения, които ще бъдат внесени до 14 декември. На ваше разположение съм да отговоря на въпросите ви, защото трябва в комисията да гласуваме на 21 януари. Благодаря, госпожо докладчик. Бяхте съвършено ясна. Някой има ли въпроси, коментари? Няма. Както каза госпожа Вертман, крайният срок за внасяне на изменение 14 е декември, друга следващата седмица. Превидили сме нашата комисия да гласува на заседанието си на 21 януари, за да, да сме готови, когато правната комисия ще гласува на 26 януари. Благодаря много и последната точка от дневния ред доклада на господин Годманис под номер 9 за ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони. Дали Латвия е крайно отдалечен? Не, не, Франция. На, Франци... на задморските територии на Франция. Да, е, късно е, хората са уморени, аз ще бъда много кратък. Аз съм член на комисията Реги. И съм докладчик в Сянка за новия законодателен пакет. Всичко свързано с кохезионната политика. Вече обсъждаме тези документи в комисията Реги. Сега ще, ще има много предложения, това мога да ви кажа. Много предложения от комисия Реги но трябва да бъдем много внимателни при разглеждането им. Нека да ви дам един пример. Това е един доклад за най-отдалечените територии. След това обаче ще има, има и други документи, които ще бъдат подготвени от комисия Реги. Може би господин Калфин ще може да отговори. Това са предложения за гаранции от Европейската банка с цел кофинансиране на проекти в областта на сближаването и ако местните националните банки не дадат необходимите кредити за започване на проектите. Става дума за пътища в Гърция, 5 милиона и половина, например. И, идеята е да се намерят парите, така че Европейската инвестиционна банка трябва да, да даде гаранции. И затова струва ми се, че наистина ще се сблъскаме с подобни а, случаи по принцип всички, всеки ще почне да казва, че, че парите не са достатъчни. Не знам дали членовете на а, контролния бюджет са разгледали нещата, но ако погледнете бюджета 2014 и 2020, няма много средства за сближаване. По принцип, да, защото комисията е включила в сближаването други неща. Става дума за 40 милиарда. Но на практика свързването на какво? Е, look carefully about cohesion Свързването на Европа е извън тази това перо примерно за конвергентните региони, всъщност има 20% по-малко средства в сравнение с 2011. В сегашната рамка е 2,2, а в следващата 1,52. Е, Тоест, средните тран... регионите в а, преход ще, ще имат нужда от много повече средства. А, особено за тези, които са на 70%. Yeah, в някои региони комисията просто няма да добави пари и няма да ги назове за еди какви си цели. Защото това, което е 0,99 в момента, ще бъде 0,92 в следващата финансова рамка. За Асорските острови, Мадейра и всички от тези острови, които са много далече от Европа. И естествено, колкото сте по-далече, трябва да, повече да ви се помага, но от наша гледна точка ние трябва, трябва да видим дали трябва да, да, да разгледаме целия пакет или по-отделно по пакетите, които а, внася комисията Реги. Не можеме нещата да да бъде да, да, да бъдат разглеждани само веднъж. А, защото в един документ ще се каже, ето тези средства са за тези за тези региони, след това ще бъде за други региони, те ще искат а, повече пари тук, за следващата страна или следващия регион и така нататък. Така че може би трябва да бъдем по-класическо мислене. Вярно е, че тези региони са много далечни, изолирани, че те имат нужда от а, помощ, но на практика не разполагаме с необходимите средства, така че по някакъв, по някакъв начин трябва средствата да бъдат разпределени в дух на солидарност. Защото не може, примерно, Азорските, Азорските острови да получат повече или така нататък. Така че в момента се подготва този законодателен пакет и ще трябва много, много внимателно да го разгледаме. Защото Разбирам, че ще има страшно много възражения а, за разпределението на средствата, ще има много проблеми, свързани с а, регионите, които ще, ще дърпа парите към себе си, ще има намаляване на а, средствата. Така че просто се опитвам да ви обясня какъв е контекста, каква е конюнктурата, в която работим. Защото ако а, сравниме ако сравниме средствата, ще видим, че на практика те са по-малко, така че моето предложение е да кажем, е, да, да, да мислиме по класически начин. Защото ако кажем, е, да, тук, тук са необходими повече средства, то тогава ще, почне, ще, ще, ще бъдем заляти с предложения от а, е, комисията Реги. Защото на практика средствата са по-малко в следващата финансова рамка, отколкото бяха в тази. Така че това е моето предложение. Аз съм малко като че ли си, като че ли си противореча сам на себе си, но просто ми се струва, че трябва да намерим някъде златната среда. А, конвергентни региони, най-отдалечените региони, а, конкурентните региони и така нататък. И сега не можем да кажем е, тук е, тук е добре, там е, там е по-добре и така нататък. In, in the whole discussion, what we are... Това е моето предложение. Разполагаме с време. Ще в първо има Кокобу, след това пленарно април 2012. Значи, знаете, че нещата се промениха от 2005 насам. Всичко това е в законодателния пакет, но наистина се, се съмнявам, че ако разглеждаме нещата по-отделно и, на, и е, излезем със становища, в един момент ще се окаже, че нямаме никакви средства за даден проект. Благодаря, скъпи колега. Важно е наистина да имаме едно глобално общо виждане неща, на нещата и да имаме последователен подход, да работиме в тясно сътрудничество с Реги и вие сте нашето звено. Така, не виждам искащи да взема думата. Значи потвърждавам, че ще разгледаме <clears throat> проекто доклада на 25 и 26 януари. 1 февруари е края срока за измененията. Гласуване на 1 марта. Благодарува. Нямаме нищо под точка разни. А, Закривам заседанието и ще се срещнем в Страсбург понеделник в 21 часа.